Good morning, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Нека да започнем, да не губим време. We have limited number of minutes for... Имаме ограничено време за днешното заседание, тъй като днес има гласуване. In the very beginning of our... Самото начало на заседанието искам да ви честитя новата година и да ви пожелая много здраве, много успех, много щастие през новата 2019 година. Надявам се да постигнете целите, които сте си поставили за тази година. Желая ви успех! И така започваме заседанието на комисията Реджи, извънредно заседание на комисията. Започваме с приемането на дневния ред. Може ли да го приемем? Няма коментар, доколкото виждам по дневния ред. Одобряване на протоколите от предишни заседания, проекто протоколите от 25 октомври, и 15 ноември, както и 22-23 ноември. Можете да намерите онлайн, както винаги. И ако няма възражения, по време на днешното заседание протоколите могат да се сметнат за приети. Съобщение на председателя. Съвсем кратко е моето съобщение и то е свързано с следващото ни редовно заседание. То ще бъде в вторник идната седмица. Вторник сутринта ще проведем това, което може би е най-важното гласуване за нашата комисия през този мандат. Това е гласуване по доклада на Европейската комисия за регламента за общите разпоредби. Планираме това да стане сутринта на 22. Възможно е, поне така смятаме. Има над 100 компромиса, които са подготвени. Докладчиците са готови с компромисите. Те са дадени на докладчиците в сянка. Така че ще работим бързо. Ще е нужна цялата сутрин вторник. Следобедното заседание ще чуем приоритетите на румънското председателство и ще можем да обменим мнение с комисар Крецо. Това е плана за следващото заседание. В края на деня ще имаме прием за нова година защото ще сме си го заслужили след упоритата и усилена работа по регламента за общо приложимите разпоредби. Това е плана за едното заседание. Надявам се всички да се организираме добре и да използваме времето оптимално, за да завършим работата си. И така, сега преминаваме към гласуването. И започваме с гласуването по финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика. Подготвили сме становището. Господин Богович е нашия докладчик. Искате ли да кажете нещо преди гласуването? Не искате. Благодаря. И така преминаваме към гласуване. Започваме с изменение 6. Кой е за? Против? Нека да направим електронна проверка. Проверка, изменение 6. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. Кой е за? Против?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 Гласуваме заедно изменения 4 и 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17 и 54 заедно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме заедно 59 и 60 за, против,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 Сега гласуваме 65, 66, 68, 85 и 86 заедно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 70, 71, 72, 73 74 за, против. Нека да направим електронна проверка тук. Проверка по тези изменения от 70 до 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. За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 Приема се. 77 и 78 заедно за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 и 80 заедно за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 81. Гласувайте по 81. Край на гласуването. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. Изменения от 97 до 106. Да, дълъг списък от изменения. Гласуваме заедно. За, против, въздържали се.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 117 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. Блок от изменения следва 32, 33, 34, 35, 36. Гласуваме заедно за, против, въздържали се, приемат се. 120, 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 да, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 122 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 123. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 и 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Това са две изменения. Изменение 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Сега 42 и 57 и 58 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Сега заедно 43 и 69 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 46 за, против, въздържали се, приема се.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 It, it, I'm sorry, this is mistake. Да, грешка, грешка на машините, грешка. Сега вече са 34 гласовете. И така, имаме 34 сега, така че всичко е наред. Всичко е наред. Прекратете гласуването. И становището се приема. Поздравление, господин Богович. 34 на 1. 33 на 1. Okay, now we, we continue with our... Продължаваме с гласуването по следващия доклад. С много дълго заглавие за становище, изготвено от господин Омарже по съскостопанската политика. Бихте ли желали да кажете нещо? Не. Това е предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета, изменение на регламента ЕДИКОЕС и вие имате пълното заглавие, няма да го чета. по-дълго е заглавието, отколкото списъка за гласуване, но така или иначе започваме с изменение 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 21 за, против, Нека да проверим как стоят нещата. Проверка от 21 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме заедно 22 и 23 изменение. Кой е за? Против? въздържали се. Трябва да проверим изменения 22 и 23 електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 1. Кой е? 1, 2 и 3 заедно ще бъдат гласувани. Кой е за?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 Ако искате, можем да проверим. Добре, нека да проверим изменение 5, електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. Кой е за? Против? въздържали се, струваме се, че се приема. Изменение 7 и 25 заедно ги гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 8 и 26 гласуваме ги заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменения 9 и 27 са еднакви. Гласуваме ги заедно. За? Против? Въздържали се? Приемат се. Приемат се. Изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че е прието. 28 отпада в този случай. 11 и 29 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 12 и 30 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се.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 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. С това приехме становището. Поздравление, господин Омарче. Следващата точка, по която гласуваме, е становище, изготвено на, от госпожа Малетич за създаване на програмата Европейски корпус за солидарност. Госпожо Малете, желаете ли да кажете нещо? Не. Тогава пристъпваме към гласуването. Започваме с изменение 68. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 69. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 70 за, а разделно гласуване в този случай. Разделно гласуване. Okay. Can you? Thank you. Thank you. It is a split vote. Разделно гласуване, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 72 част за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против,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 против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 84. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 85. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим изменение 85. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Осемдесет и шест. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 Имаме изменение 93-то също. Разбирате за какво става дума, затова минаваме 94 за. По първа част. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 94. Втора част. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Окей. Okay. Mm, is... Извинете, аз допусна грешка. Трябва да гласуваме изменение 93-то. 93-то кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега 95 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 96 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 97 за? Против?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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, от, отхвърля се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 105 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 106. Същата идея като тези в 107, 108 и 109. Така че ги гласуваме заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 111. Не, не го гласуваме. Отиваме директно към 11-то изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не.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 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, струва ми се, че се приема. 130 и 131 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 137 Разделно гласуване от две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не. Гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 18 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 изменение не се гласува. Отиваме към компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за. Второ изменение за, против, въздържали се, Приема се. 25 то отпада. 26 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим изменение 26-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас.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 Извинете, 54-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 55-то изменение в две части с устно изменение. Някои има ли против устните изменения? Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 не се гласува. 59. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се изменение 60 с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не. 60 с устното изменение за, против, въздържали се, Приема се. 7,61 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Компромисно изменение 9. За? Против? Въздържали се? Приема се. 63-то изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 64-то изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате електронна проверка? Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Съжалявам, наистина, приема се. Аз допусна грешката. 65-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 66-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, от, отхвърля се. Сега окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Становището се приема. Поздравления за госпожа Малетич. And the last vote for today. Последното ни гласуване днес е свързано с създаването на инструмента за предприсъединителна помощ. Нашия докладчик е господин Зелер. Искате ли да кажете нещо? Заповядайте. Yeah, you, uh, Само три изречения. Първо, структурните фондове, които действат на територията на Европейския съюз, за тях могат да се координират регламентите с инструменти на политиката за съседство и предприсъединителна помощ. Това обаче, което трябваше да установя в разговори с отделните държави, но също така и с представители на органите на регионалната и местната власт от е, страни кандидатки е, че те до сега не са били включени до голяма степен в цялата система за е, сближаване на тези страни и помощ за присъединяване на Европе... към Европейския съюз. И е, заедно с Комитета на регионите, мисля, че е добре да бъде приканена комисията към по-интензивно сътрудничество на регионално и местно равнище и аз бих се радвала, ако това срещне съгласието на колегите. Използвам случая, за да благодаря още веднъж на всички асистенти, докладчици в Сянка и членове на секретарията, които помогнаха при изготвянето на това становище. Thank you. Благодаря. Нека да продължим с гласуване. Започваме с изменение 46. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48. За. Против. Въздържали се. Проверка по 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Отхвърля се, извинявайте, отхвърля се. Отхвърля се с един глас. Отхвърля се. Добре. Изменя 49. За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 Край на гласуването. Приехме становището. Поздравление на господин Целер. Thank you very much for, for... Много благодаря за добре свършената работа. Успяхме да свършим това за по-малко от час.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 Продължаваме с обсъждане на проекто становището ни за Европейския семестър за координация на економическите политики, познат като годишен обзор на растежа. 2019 година. Европейската комисия излезе с този обзор за 2019 година през ноември. Обзорът е, е основният инструмент на Европейската комисия за очертаване на приоритетите от економически и социален характер за Европейския съюз за следващата година. Така започва и Европейския семестър, годишният цикъл на координиране на економическите политики, където националните политики се разглеждат на европейско ниво. Водещата комисия е ЕКОН, тя изготвя свой доклад е, по този обзор. Нашата комисия реши да излезе със становище по него. Аз бях избрана за докладчик и днес ще представя своето проекто становище. Сега взимам думата, за да ви представя своето становище. И след това ще ви кажа кога е крайният срок за измененията. И така, проекто становището за годишния обзор на растежа 2019 година Както всички знаете, този обзор е един от основните документи, който очертава насоката и приоритетите на процеса на европейския семестър, семестър за съответната година. Основните елементи, които са записани за 2019 година, са следните. Економиките на Съюза трябва да продължат да растат, заедостта нарасна значително. Независимо от това, обаче, Този растеж не е бил от полза за всички. Има уязвими групи, има все още разлики в развитието между отделните региони. Становището подкрепя идеята, че инвестициите, познанията, структурните реформи са разковничето към засилване на Европа, за да стане тя по-сближена, и инвестициите в кохезионната политика играят изключително важна роля, заедно с съответните реформи по насърчаване на економическия растеж, приобщаването и институционалният и административен капацитет. Комисията и държавите членки трябва да задействат публични и частни инвестиции, за да оптимизират добавената стойност на фондовете от кохезионната политика и синергията им с други програми и финансови инструменти. Становището приветства предложението за следващата МФР и засилените връзки между кохезионната политика и процеса на европейския семестър. Моето становище също приветства фокуса на семестъра за 19-та година върху потребностите от инвестиции, за да може решенията по програмите да са свързани с периода 21-27 година. В този смисъл новия анекс към докладите по държави. В този анекс се описват съответните инвестиционни нужди, свързани с регионалния фонд, както и социалния фонд плюс, кохезионния фонд, за периода 21-27. Там ще бъдат посочени всички тези нужди. Нужно е упростяване и по-голяма гъвкавост сред фондовете на Съюза, програмите, инструментите, така, щото финансирането на Съюза да бъде упростено и по-ефикасно, що се отнася до стратегическите проекти. Това беше краткото представяне на становището. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка по това становище. Започвам с господин Полчък. Заповядайте. Děkuji paní předsedkyni za udělení slova. <clears throat> Já děkuji za předložení návrhu toho stanoviska, které je eh, sice poněkud... Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Takže и я... Э, да, ви вече очертахте най-важните э, теми. Аз ще бъда кратък. Э, благодаря за оптимистичния дух, който прозира от тази презентация. Мисля, че трябва да обърнем повече внимание на важността на кохезионната политика, защото ако не го направим ние, вероятно никой друг няма да го направи. Също економическото сближаване понякога се подценява в Европа и бих искал да подчертая приноса на политиката на сближаване – Въпросът, който сме разглеждали и по-рано, опира до това дали разполагаме с достатъчно ресурси за политиката на сближаване. Освен това, трябва да кажем дали сме доволни от заделените суми. Вие споменахте, че има голями разлики в развитието на регионите, което създава сериозни притеснения. Освен това, считам, че трябва да говорим и за заплахата от евентуално късно приемане на тази политика, тъй като има риска. Няколко думи за Брекзит. Тази седмица видяхме, че това е огромно предизвикателство, което не е преодоляно. Искам да внеса няколко изменения, за да отчетем тези фактори. Благодаря ви. Благодаря. Очаквам вашите изменения. Госпожа Злана, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите, които ми оказаха съдействие, колегите от ЕНП. Искам да благодаря на докладчика Политиката на сближаване действително е много важна. Съгласен съм, съм с колегата от Чехия, че не се обръща достатъчно внимание. През второто полугодие, полугодие а, имаше рекорден брой хора, които бяха а, заети в Европейския съюз. 12 милиони на работни места са създадени. Също е намалял броя на хората, които са намаляли с повече от 5 милиона. Това са хора, които вече не са нито бедни, нито социално изключени. Но има хора, които все още са изложени на риск от бедност и социално изключване, въпреки че сега стойностите на тази категория хора са под нивата от преди кризата. Що се отнася до младите хора, е необходимо тук да се обърне повече внимание на тях за интегрирането им на пазара на труда, също на мигрантите – защото те все още изпитват затруднения да намерят работни места в много от държавите членки. Все повече жени работят, но няма решаване на проблема а, с а, разликата в заплащането между мъжете и жените. А, приходите са нараснали, но в някои от държавите членки не са достигнати нивата все още от преди кризата. Освен това има спад в производителността. В по-общ план неравенството и бедността продължават да будят безпокойство, но не бива да забравяме, че могат възникнат нови проблеми затова ние трябва да насърчим устойчивото развитие, приобщаването и устойчиви работни места. Затова трябва да имаме целенасочени инвестиции и допълнителни реформи, за да се консолидира растежа и производителността, да се създадат благоприятни условия за макрофинансова стабилност и за конкурентоспособност, в дългосрочна перспектива, за да могат да бъдат създадени по-добри и по-качествени работни места. Това ще доведе и до подобряване на общия стандарт на живот в целия континент. Така че смятам, че трябва да се обърне повече внимание на социалното сближаване на социалните фондове. Благодаря ви. Благодаря много. Следващия доклад, че в сянка е господин Фито. Госпожо Томашеч, желаете ли да вземете думата вие? Да, ще бъда кратка. А, съгласна съм с господин Палчек. Последице Брексита на кохезийско политику. Последиците от Брексита ни безпокоят. В нашите изменения ние отразяваме как ще въздейства Брексит върху кохезията. Господин Омържи, съвсем накратко, вие познавате нашата позиция. Ние сме против политиката на кохезия в тази форма в европейския семестър – и е, всъщност тук става дума за участие на различни страни и това всъщност отговаря на обичайната политика по отношение на кохезията. Господин Ропе, уважаеми колеги, бих искал да благодаря на председателят за отличната работа по това предложение – да благодаря на всички колеги, които взеха участие в изготвянето на становището. Като се има предвид растежа за 2019 година, можем да отбележим, че има положителни прогнози. През 2019 година се очаква най- голяма подкрепа за периода 2014-2020. През 2019 30% повече от средствата ще бъдат изразходвани. Това е в парично изражение, но реалните суми за подкрепа няма да са еквивалентни на тези стойности. защото цените нарастват. Надявам се, че за програмния период 2021-2027 година ще можем по-равно правно да разпределим инвестициите. Онези държави, които са по-слабо развити, зависят в голяма степен от подкрепата от структурните фондове и от други фондове на Европейския съюз. Можем да отбележим, те получават средствата в края на периода, периода в началото на следващия програмен период обаче намалява производството. Това води до неравен растеж в периферните райони. Тези райони имат по-слаб растеж в сравнение с останалите. Държавите членки трябва да осигурят стабилен растеж на цялата си територия. Също е важно да се осигури и регионално разпределение, да се осигуряват повече средства и за по-малките региони, да се отчита промяната в регионалните структури също – защото в такива случаи се забелязва, че растежа става по-равномерен в регионите. Когато говорим за кохезионните фондове и за други инструменти, трябва да направим така, че бенефициентите да почувстват резултата от предоставените средства, а не само тези, които извършват организацията. Понякога разликите могат да се задълбочат в определени области. Започвайки от 2021 година нататък, съгласно сегашните прогнози на Европейската комисия, средствата от кохезионните и структурни фондове ще бъдат значително намалени. Затова е толкова важно за периода 2020-2021 и 2021-2022 година комисията да преразгледа своите програми, за да не се харчат прекомерно много средства сега, без да има особен ефект. Тъй като това може да доведе до по-слаб растеж. Освен това, трябва да се отчита ефекта на излизането на Обединеното кралство? Съвсем накратко. Знаете каква е нашата позиция. Ние сме напълно против вързването на семестъра и кохезионната политика. Трябва да е ясно на всички, че бюджетните съкръщения, мисля, че и на Юнкер най-накрая му стана ясно в края на този мандат, та, че има повече щети от това, отколкото нещо други. Нашите изменения ще върват в тази посока, но винаги в дух на компромис. Разбира се, ще се опитаме да развържем поне кохезионната политика, която има други цели според нас и да преодолеем този проблем развитието между едните и а, другите. Искам да припомня, че комисията казва в своя сайт, че това няма да се преодолее до 20-та година, така че аз ще тръгна от тук, разкъсването на тези две политики, за да се помогне на онези, които имат нужда от повече помощ от кохезионната политика. Other... Благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат по тази тема? Не. Давам дума на представители на Европейската комисия Барбара Валентинович. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Вие представихте годишният обзор на растежа. Аз ще кажа какви са новостите, включени в цикъла за 2019 година. Това е в резултат на преговорите за последващата МФР. Е. Решенията за инвестициите и за приоритетите ще бъдат определени. Инвестициите и структурните реформи са тясно свързани. Структурните реформи допринасят за създаване на добри условия за инвестициите. Създаването на повече синергия и допълняемост между финансирането и координацията на политиците ще бъде от полза за процесите. Цикъла 2019 ще обеде повече внимание на нуждите от инвестиции, за да могат да бъдат взети решения по програмите за следващия период. Прави се анализ за докладите по страни през февруари. Ние отбелязваме какви са нуждите от инвестиции за всяка страна, като отчитаме отраслови и регионални измерения. Ще има нов анекс към докладите по страни, където ще бъдат отбелязвани тези нужди от инвестиции от различните финансови инструменти на Съюза. Това ще допринесе за диалога по програмите с държавите членки. Освен това, в препоръките по страни ще бъдат определени приоритетите за инвестиции. Основният акцент обаче трябва да бъде върху реформите. Необходими са структурни реформи, много важно е участието на държавите членки, затова комисията провежда двустранни срещи с държавите членки по въпроси, свързани с отделните страни. Благодаря ви. Като докладчик по становището бих искала да кажа, че благодаря на всички докладчици в Сянка, защото техният принос е много важен – за да покажем каква е ролята на политиката на сближаване. Освен това, да отчетем и ефекта от Брекзит, как това ще се отрази на условията и на изискванията към държавите членки в рамките на европейския семестър. Крайният срок за изменение предлагам да бъде до 6 часа вечерта във вторник, 22 януари. Това е следващата седмица, но трябва да го направим, тъй като трябва да се съобразим и с графика на Комисията по економическите и парични въпроси. Така че измененията могат да се внасят до края на деня, вторник, 22 януари. И така, продължаваме с, с точка разни. Имате ли нещо по тази точка? Не. Искам да ви напомня, че следващата ни среща ще бъде във вторник, 22 януари, сутринта и след обед в Брюксел. С това приключвам, за, закривам заседанието на комисията Реджи и пристъпваме към заседание на координаторите, което ще бъде при закрити врата.